Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Госпожи и господа, продължаваме с гласуването и сега ще гласуваме по доклада за общата политика в областта на рибарството на госпожа Родос. 125 е, са е, измененията Амблок, по които трябва да гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Първо изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение, разделен е, вод, първа част, кой е за, против, но трябва да проверим, така че сега ще проверим гласуването по а, изменение 4. Казва председателката. Отхвърля се. Край на гласуването. А сега вече изменение 5, първа част. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Налага се електронна проверка по втората част на изменение 5. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Госпожи и господа, ако не вдигате ясно ръце, няма да можем да разберем какво става. 11 да. Прави сте. Забравих втора част. Да. Изменение 7, втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка по втората част на седмо изменение. Започваме с проверката. Край на гласуването. Приема се. Да, прави бяхте, но наистина, повтарям молбата си, вдигайте ясно ръце, за да виждаме как гласувате. 11-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, Започваме с електронна проверка сега по 25, край на гласуването. Енгрината. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да. Добре. Проверка по 48. Започваме с проверката. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55-то изменение за. Против. Въздържали се. Не, не е възможно да видим ясно резултата и така сега отново електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 56 за, против, въздържали се. Приема се. 57 за, против, въздържали се. Приема се. 60. Раздел на гласуване, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Трета част. Поименно гласуване по трета част на изменение 60. Край на гласуването. Енгрината. Приема се. А, извинете, това бе втора част. А сега трета част. За, против, въздържали се. Електронна проверка и по трета част на изменение 60. Приключихме с гласуването. Приема се. 63-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 72. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 74. Край на гласуването. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 81. Край на гласуването. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 93-то изменение. Отново ви призовавам да вдигате ясно високо ръце. Приема се 93. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 101 раздел на гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Микрофон, моля. I'm sorry sorry for the house to take your time, but uh, we have... Съжалявам, но се налага да прекъсна гласуването. В 106-то изменение виждаме, че, ще, е, че има грешка в нашия списък за гласуване, така че колегите би трябвало да го коригират. Тоест, ще повторим 106-то изменение и гласуването по него. Имате предвид това, така ли? А всъщност още не сме гласували по 106. И така, сега гласуваме по първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 107. О, съжалявам, втора част по 106. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по втора част на 106. Край на гласуването. Приема се. 107, първа част. Е, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 116, кой е за? А, съжалявам, наистина. Втора част е на 107. Госпожи и господа, 107 изменение, втора част, моля да гласувате и много ви моля да вдигате добре ръце и да не шумите. И така, за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 разделно гласуване. Първа част за, против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против. Въздържали се, приема се. 120 изменение, първа част. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против. Въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой за? Против? Въздържали се. Приема се. 181 за. Против? Въздържали се. Приема се. 182 първа част за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. Поне така изглеждат нещата от тук, погледнати. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част на 182 отпада и сега е, сме на 195 за, против, Въздържали се? Приема се. Искате проверка. Да направим проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 199 са. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се. Приема се според мен, но нека да направим проверка по 235. Край на гласуването. Приема се. А, 236 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Оттеглено е 278 изменение, 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 изменение, първа част. За, против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се. Приема се. 220 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 280 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 237 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 237. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 246. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 са. Против въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се. Проверка по 85. Приема се. 294 за... Не, извинете, 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 248. Край на гласуването. Отхвърлен. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 303. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 250. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против. Проверка по 94-то изменение. Моля, гласувайте. Екси. Край на гласуването. Отхвърля се. 290. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 221. За? Против? въздържали се, отхвърля се. А сега ще гласуваме по 215 и 281 по именно гласуване, край на гласуването. Отхвърлят се. 215 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 281 отново електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 251. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 222. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Две осем две по именно гласуване, моля. А Апориптете. Отхвърля се. 291 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 304 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 252 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 282 по именно гласуване за. Не. Против. Отхвърля се. 283 по именно гласуване. Моля, гласувайте край. Отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 284. Край на гласуването. Отхвърля се. 253 отново електронно гласуване. Лекси. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Стой четири за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 295. Край на гласуването. Съжалявам наистина. 295 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Търпение, моля. Λήξη. Край на гласуването. Приема се. Стой 5 е, за, против, въздържали се. Приема се 104 отпадна. А сега 2, 3, 8 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка по 238. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 по именно гласуване. Моля, започнете. Край на гласуването. Приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 110. Не, 111. За, против, въздържали се. Приема се. 260. Кой е за? Против? Въздържали се? Не се вижда ясно резултата. Моля гласовите е, с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 114. Край на гласуването. Приема се. Двеста отпада. 262 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. шест, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, електронна проверка по 296-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Аме ономастики клиси енаркси. Изменение 297. Поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърли се. докладчикът. Госпожа Родост иска думата. Предложение за устно изменение. Благодаря, госпожо председател. От името на политическата група на социалисти и демократи ще внеса устно изменение по член 15. Алинея първа, точка А би трябвало да гласи най-късно от 1 януари 2014 година риболов за дребни пелагични видове риба, например скумрия, херинга, сафрит, северно потасо, хамсия, атлантическа аргентина, средиземноморска сърдина, цаца. А това означава, че капровата риба отпада от този списък. Основанието за това искане е по този начин забраната за изхвърляне на рибата ще въжи и за Средиземно море. Благодаря на госпожа Родост. Устното изменение е прието, няма възражение. И така. Сега продължаваме с изменение 119. Какво става, госпожи и господа? il ne devait pas 40 personnes, nest Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Госпожи и господа, попитах дали има възражение на устното изменение, внесено от госпожа Родост. 40 души не станаха. Изменението е прието.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 въздържали се, приема се. Седма част за, против, въздържали се, приема се. Осма част за, против, въздържали се, приема се. Девета част за, електронна проверка на осма част на 119. Начало. Край. Отхвърля се. Девета част на 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. Десета част за. Против. Въздържали се. Приема се. 240 за. Против въздържали се. Електронна проверка, 240 изменения. начало. Край. Отхвърля се. 293, 301, поименно гласуване, начало, край на гласуването. Приема се. И двете са прияти. 264 за. Против. Въздържали се. Приема се. 227 изменение по именно гласуване. Начало. Край. Приема се. 228 Електронно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. 216. Електронно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. 134 за. Против въздържали се, приема се. 135 за, против. Двеста и седемнайсет пада. И гласуваме 135-то. За, против. Въздържали се, приема се. 218 също пада. 265 за, против. Въздържали се. Електронна проверка на 265. Начало. Край. Отхвърля се. 241. Електронно гласуване. Начало. Край. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 266 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка на 266-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще направим електронна проверка на 224. Начало. Край. Приема се. 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 285 поименно. Начало. Край. Приема се. 286 е оттеглено. Гласуваме 230. За, против. Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но правим електронна проверка на 230. Начало. Край. Приема се. 242. Поименно гласуване. Начало. Край. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. Начало на гласуването на 269. Край. Отхвърля се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 287 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 270 за. Против. Въздържали се. Приема се. 225 електронно гласуване. Начало. Край. Приема се. 226 за. Апохес. Против въздържали се. Приема се 243. Електронно гласуване. Начало, край. Приема се. 197 за. Против въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, приема се. И сега 298. Електронно гласуване. Край. Отхвърля се. 202. За. Госпожа Родост. И Сигитрия. Ще ви помоля да повторите гласуването, тъй като при превода бяха споменати и погрешни цифри. Просто гласувахме не по правилното изменение. Кирия Родуст, you mean amendment 271? 271 имате предвид.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 Нямам го това. Значи 202 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим електронна проверка на 273. Начало. Край. Прието. 219. Поименно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. 231 електронно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 223 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 233 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 274 електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против въздържали се, приема се. 212 електронно гласуване, начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 289. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Двеста пада. 276. Електронно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. 234 изменение. Електронно гласуване. Начало. Край. Прието. Изменение 40 за. Против въздържали се, приема се 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 е оттеглено, 214 електронно гласуване начало, край. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 245 за. Против. Въздържали се. Правим електронна проверка на 245. Електронна проверка започваме сега. Край. Приема се. И сега гласуваме целия доклад с измененията за, против, въздържали се, прият. Сега електронно гласуване на проекто резолюцията.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 ще гласуваме доклада на господин Уски. Госпожи и господа, говорим за предложение за регламент. Започваме да гласуваме 53 изменения. Госпожа Рос иска думата или не? 53 изменения от Комисията по околна среда. Анблок за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 48. За против. Въздържали се. Правим електронна проверка. 48 изменение. Начало. Край. Приема се. Поименно гласуване 52. Начало. Край. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за против, въздържали се, приема се. Електронна проверка на 68. Начало. Край. Отхвърля се. Гласуваме 49 съответна част за, против, въздържали се. Електронна проверка. 49 начало, край. Приема се. Изменение 50 и първо разделно, първа част, начало. Край на гласуването. Докладчикът иска думата. Господин Оски, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди гласуването искам да съобщя като докладчик, че това разделно гласуване е безсмислено. Ако искаме да избегнем да се получи мишмаш при следващите стъпки, моля да, тези, които ще гласуват против някои части, да гласуват против и двете части. Mm-hmm. No, but he asked uh, whether or someone no, he was who... recommending just to wait a bit. So. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Ε, ε, όπου... Продължаваме с гласуването, казва председателя. Разделно гласуване, поименно гласуване, 51-во изменение, първа част. Първата част е отхвърлихме, затова сега ще гласуваме втората част, начало. there was some lack of clarity on that. Oh no, we'll Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και τα δύο τμήματα. Край на гласуването и двете части са отхвърлени. Продължаваме с 61-во. Електронно гласуване. Начало. Край. Приема се. Другите изменения отпадат. И гласуваме цяло, целият доклад за, против, въздържали се, приема се. И така, Гласуваме проекто предложението с електронно гласуване. Започваме. Край. Приема се. Поздравления за господин Уски. И сега продължаваме с доклада на господин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 Добре, ще повторя гласуването. Повтаряме. Скъпи колеги, имаше някакви проблеми с ритмичността на превода. Моля за вашето разбиране. И затова повтарям гласуването на доклада на господин Торвелц. Кои са за? против, въздържали се, приема се. И сега ще имаме поименно гласуване на резолюцията начало, край. Приема се. Поздравле, господин Торвалц. στην Имаме втори доклад от господин Торвалдс. Гласуваме доклада за, против, въздържали се. Приема се. Проекто резолюция. Гласуваме сега начало, край. Приема се. Поздравление отново, господин Торвалц. И сега минаваме на доклада на господин Галахар. Докладчика иска думата. Господин Галахар. Благодаря за вниманието. Искам от началото да благодаря за подкрепата през ноември-януари за това, че беше от разрочен моят доклад за мерките за опазване. Нужно беше да се обърна внимание на този застой в разговорите между съвета и парламента по въпроса за дългосрочното управление и забраните. Никакъв напредък не бе постигнат по тези забрани 2009 година приключиха те пред дългосрочните планове за управление са ядрото на новата политика в областта на рибарството. Целта е да се защитят ресурсите, като в същото време се гарантира припитанието на местните общности. Миналата седмица въпросът беше обсъден от министрите при председателството на Ирландия. Ирландският министр увери а, господин Натол, председател на групата, че всичко ще бъде направено, за да се намери един приемлив компромис. Това е всъщност показване на добра воля и а, трябва да кажа, че ние много внимателно ще следим развитието на нещата през едните месеци. Ако не бъде постигнат никакъв напредък, ще преразгледаме позицията си и се надяваме, че може да се наложи да блокираме по-нататъчните доклади по тази тема. Благодаря ви, господин Галахър. Има процедурно предложение. Микрофонът е включен. Госпожо заместник председател, бихте ли направили нещо, за да се спре с а, м, телефонните разговори или ако не, спя, не успявате да се справите с, с ситуацията в залата, просто трябва да освободите мястото, така че кадърен човек да го заеме. με την е, ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που τα διατυπώνουν. Ще продължим с гласуването, казва председателя. Ще си направя огушки за казаните коментари. Госпожи и господа, продължаваме с гласуването на доклада на господин Галахар. Изменение 34 то за. Против. Въздържали се. Приема се. предложението с измененията. Кой е за, против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме изменение 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме сега а, цялата проекторезолюция. Електронно гласуване. Начало. Край. Приема се. Според дневния ред сега трябва да гласуваме Всъщност има процедурен въпрос. Не, за съжаление, в този парламент има хора, които говорят неща в полза на насилието срещу жените. Правят се коментари, които са женамразки. Не можем да толерираме това, нито да го приемем. Всички трябва решително да го осъдим. Има радикални промени в нагласите на хората. Иначе всичко ще бъде на празно. Се ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Благодаря за изказването и сега ще гласуваме на проекто резолюцията от Комисията по правата на жените и равноправието между половете във връзка с конференцията на ОНЕ за положението на жените и предотвратяването на всички видове насилие срещу жените и младите, жен... младите момичета. Първи параграф, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Разделно гласуване, поименно гласуване. Първа част. Всъщност първата част не е поименно. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. Втора част, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Седми параграф. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против?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 Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора. Няма изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проекто резолюция, резолюция от 6 политически групи за подготовка на сайт SCOPS-16 относно застрашените видове. Гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Холмайер. Насоки за бюджета за 2014. Гласуваме шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. По именно гласуване по 26-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение, по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дванайсто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тринайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Докладчикът поиска думата с предложение за устно изменение. Госпожа Холмайер има думата. Госпожо председател, скъпи колеги, устното изменение е съвсем кратко вместо думичката end demand river. И с това приключваме. Επί της προφορικής τροπολογίας της κυρίας Χολμάιερ. Има ли възражение срещу устното изменение на госпожа Холмайер? Няма. Гласуваме 6-ти параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 24-то изменение за? Против? въздържали се, електронна проверка по изменение 24. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 17-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 25-то изменение. За? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 19-то изменение. За? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 20 и 27. Кой е за? Против?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 Първо, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме цялата проекторезолюция. По именно гласуване, моля гласувайте.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 Прекратете гласуването. Приема се. 26 параграф. Разделно гласуване. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 30 параграф. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 параграф. По именно гласуване, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 47 параграф, първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втора част за? Против? Въздържали се? Приема се. Господин Балтазаре поиска думата за устно изменение. Да, благодаря, госпожо председател. Това устно изменение е да се включи в параграф 47 въпроси на спазването и връзките с трети държави. Съгласни ли сте с това изменение? Гласуваме Осното изменение на господин Балтазари. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54 ти параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме цялата проекторезолюция. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се поздравление за господин Балтазаре. Сега преминаваме към доклада на господин Хауит за корпоративната социална отговорност. Гласуваме трети параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърти параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Седми параграф. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13. Първа част. За. Против. Раз... Втора част за, против, въздържали се, приема се. 17 параграф, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 параграф за. Електронна проверка по параграф 17. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 22 параграф за? Против? Въздържали се? Приема се. 24 параграф за? Против? Въздържали се? Приема се. 26 параграф. Първа част за? против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 29 ти параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 31 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 33 параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, 35 параграф за, против, въздържали се, приема се, 36 параграф, разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 38 параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 40 параграф, по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 44 параграф, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 45 параграф, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 53 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 56 параграф за. Електронна проверка по 53 параграф. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 56 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 67 параграф за против, въздържали се, приема се. 73 параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по втора част на 73 параграф. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 79 параграф. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 83 параграф за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по параграф 84. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 85 параграф, разделно гласуване, първа част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се втора част за. Против въздържали се, приема се. 86 параграф, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. 87 параграф. Електронна проверка по втора част на 86 параграф. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 87. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 89. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Приема се. Б. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Е, за, против, въздържали се, приема се. Ф, за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че резултата беше съвършено ясен. Джей, кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Н. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме резолюцията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравления за господин Хауит. boilerplate